I think we can start. Да започваме, ако обичате. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Скъпи колеги, дами и господа, добре дошли на днешното заседание дневния ред имате пред себе си. Ако нямате някакви възражения, можем да действаме, да продължим по него. Има ли някакви възражения? Тогава приемаме дневния ред. Сега втора точка. Препоръки към комисията за преговорите за трансатлантическото споразумение. Докладчика е Вандер, Вим Вандеркамп от НП. Е, важно е да се подчертае колко е важно значението на е, транспорта в е, трансатлантическото споразумение, както и ограниченията от страна на каботажа, по отношение на каботажа от страна на САЩ, както и въздушния транспорт. Имаме 67 изменения, които днес трябва да обсъдим нещата никак не са прости и очаквам ще търпение да видя как ще е, си свършим работата днес, така че ще дам първо е, думата на докладчика Вим Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще започна с благодарности към докладчите в Сянка, с които работихме по този доклад. Благодаря им за е, приноса е, към цялата работа, конструктивната им отношение и 76-те е, изменения, които внесаха. Миналата сряда в Страсбург, сряда след обед, имахме заседание с всички за докладчици в Сянка. Всички политически групи бяха представени, без с изключение на обвързаните. проведахме наистина една много задълбочена дискусия по, по въпросни, възможните компромисни изменения. Разпратихме, разпратихме тази сутрин новия компромисен текст. Всичко, което е подчертано в текста, е компромисно е, изменение, предложено и одобрено миналата сряда след обед. Два проблема е, възникват е, по тази тема. Първият е че някои колеги желаят да се включат някои общи теми е, в ТИТИП, е, от ТИТИП в е, становището по транспорта. комисията, комисия по транспорт. Мисля, че това е един сериозен доклад, големия доклад на господин Ланге. Там всъщност трябва да са общите коментари, а не в становището на комисията по транспорт. Но признавам, че неща като е, стандарти на, е, за труд, работни условия и други трябва да бъдат споменати и в нашето становище. Въпроса за е, шофьорите, социалния дъмпинг, водачите на социалния дъмпинг, това са сериозни въпроси. А в преамбилна точка 2 се опитахме да включим някои е, с, е, въпроси, свързани с е, арбитражните механизъм за арбитраж, защото решаването на спорове между държава и инвеститор в САЩ е неразривно, тема, която е неразривно свързана с ТИТИП. Това е най-общо увода към тази тема. От моя страна очаквам да чуя колегите и благодаря секретарията за помощта им заедно с секретарията ще направим така, че да се включат бележките и коментарите, които са направени. Гласуването е, е на 26 марта, следващия четвъртък сутринта. Благодаря. Ja, schönen guten Morgen. Guten Mittag. Äh, Добър ден. Погледнах, скъпи Вим, в грешната посока. Сега вече се насочвам погледа към теб. Скъпи колеги, е, както вече се каза, е, трябва да се извиня на колегите, е, защото запрещаване позицията на социалисти и демократи. Трябва да кажа, че от наша страна становището по е, транспорт е, в рамките на споразумението между САЩ и Европейския е, съюз е добра възможност да се насочи изостри вниманието към транспортния отрасъл. Е, и е, би трябвало много аспекти, свързани с това, да бъдат отчетени по-сериозно в споразумението. По принцип сме съгласни, е, сме удовлетворени от становището и благодаря особено на докладчика господин Вандер Камп е, за свършената работа, но е, това не означава, че не трябва да доизработим няколко компромисни е, предложения. Е, сега става дума за е, условията на труд, работните стандарти, е, които не бяха споменати в компромисното предложение до сега. Иначе искането за санкции при нарушаване на, предокладването не са, не, не са поети от докладчика при регулаторните функции би трябвало да има забрана за е, е, занижаване стандартите на Европейския съюз и съответно вържението на това в е, регулирането. Е, Позицията на социал-демократите в това отношение е много ясна. Мисля, че в споразумението между е, САЩ и Европейския съюз това не е необходимо. При е, това за публичните услуги, компромиси за публични услуги бихме искали по-силна формулировка, е, а именно никаква е, никакви е, специални клаузи, хибридни списъци да, се, е, да бъдат прияти. Освен това да се даде, да се предвиди възможност за политически маневриране. Желателно е, когато ако докладчика вземе нашите бележки в по-нататъчното компромисно споразумение, би било добре да го направи, разбира се, е, в такъв, защото целта е да се постигне едно е, премерено, едно е, балансирано становище което да представя становищата на различни политически групи. Това е приноса на нашата група. Благодаря сега Джеки Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика е, господин Ван Декам. Е, да, наистина проведахме едно конструктивно заседание по някои от въпросите, които бяха и е, нещата, за които говорихме, бяха отразени в първоначалната ни компромис. Просто докладчика само е туширал някой от тях. Е, само няколко бележки. Е, когато е, говорим за ударението, което се поставя на отделните теми, мисля, че твърде много се набляга на някои от социалните аспекти макар че не, разбира се, ние сме за това да има добри условия на, на, на емене на работа, но Транспортната комисия си има своя програма и там е мястото на тези е, изисквания. Иначе измененията, които се предлагат, са приемливи за нас. По отношение на три обсъждахме го, защото когато говорим за собственост, това е част от разговорите между Европейския съюз и ЕС. Колкото за каботаж и свободите, нашия коментар в това отношение, както казах на стането на е, докладчите в Сянка, е, тук е, нещата са двупосочени. Американските въздухоплавателни компании нямат тези свободи в Европа също за, за, за тази цел са, създават тези сдружения. Затова именно ние, е, е, тази препратка към това, което не можем да правим в САЩ, ние не можем да го правим в Европа. Е, собствеността и контрола е, е, е важното, когато говорим за споразумението за е, услугите в областта на въздухоплаването. иначе измененията е, на докладчика са в добрата посока. Мисля, че неговия първоначален доклад беше доста добър. Той е наблегнал там, където трябва. Няколко, това са няколкото бележки от страна на ЕКАРЕ. Благодаря сега Гезина Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря и от мен е, на господин Ван де Камп. Е, и преди съм казала, че това е добро становище, отлично. Е, така че е, затова и аз не внесах никакви предложения за изменения, защото съм съгласна с всичко, което той написа. Колкото до тези предложения за изменения, които са направени от нашата група, Доминик, например, ставаше дума за, за компромис по начина на водене на преговори. Докладчика добре ги е отразил предложението от различните политически групи. Смятам, че сега текстът е много балансиран и не бих искала да се пипа в е, началото е, в едно А е, е въведена и темата защита на личните данни. Това е, бе казано в дискусиите, е добре, че е отразено. Не смятам, че е добре това, което е, си вмъкнал в текста по отношение на МОД. Ние сме транспортна комисия. Сега в е, всяка комисия трябва да вземе, е, да има отношение към ТИТИП. Е, разбира се, че ние споменаваме, че става дума за добри условия на работа и на наемане на работа. Това е добре. Е, искаме добри условия на труд, но повече не бива. Това не, не бива да ни занимава повече. В формулировката е наистина е, балансирана, както казах. Е, е, най-общо бяхме единодушни, че по отношение, много общи неща могат да се кажат по отношение на трансатлантическото споразумение, не непременно конкретно за транспорта, но колкото до споразумението за по, е, в областта на въздухоплаване е, не съм достатъчно, не съм толкова наивна да смятам, че голяма стъпка напред ще е, направим и че ще постигнем кой знае какво, но мисля, че сме на добрия път. По точка 5 е, сме поели нещо, което Доминик предложи, макар че беше, е, това ще е трудно да договаряме, тъй като ние Германия имаме, е, не имаме на среща е, партньор с федерална система. Е, зеления дизайн също бе засегнат като тема е, и е важно, че е отразено. Е, на заседанието на, е, в, на докладчите в Сянка, е, това, което е постигнато всъщност от е, заседанието на докладчите в Сянка и всички представители на групите е отлично. Благодаря, председателю. Аз се изказвам от името на колегата Гонсалес Беналфес и ще говоря на английски, тъй като нейните бележки са на английски. Тя се извинява, че не може да присъства и благодаря на господин Ван Декап. Деведесет година здравия разум спря многостранното споразумение за инвестиции. По същия начин сега трябва да се опитаме да представим ясно на обществеността така нареченото трансатлантическо споразумение за търгови инвестиции ТИПТИ. Контекстът за економиката е добър, за разкриване на работни места, нова нормативна рамка е нужна за работещите трансатлантически фирми. <clears throat> Необходим е договор, който да признава суверенитета на държавите и да предлага един економически модел – е, и да не се допуска завладяване на економически и природни ресурси. Този договор е опит за узурпиране на политическа власт, за налагане на механизми за разрешаване на конфликти между инвеститори и суверенни държави, като арбитража при такива спорове, ISDS, Недемократичен е този арбитраж и е неприемлив. Сектора на транспорта, както и в други сектори на економиката, нормативни актове, които работят за големите фирми, създават олигополи и карат малките и средни предприятия да бъдат само подизпълнители. Това нарушава разпоредбите за опазване на здравето и безопасността. Не можем да приемем споразумените за свободна търговия, които се основават на неравенство, несигурни работни места или разрушаване на околната среда. ТПТИ се договаря тайно, ние искаме прозрачност, така че хората да разберат условията, които ще доведат до такъв договор, преди да се вземат каквито и да е решения. Искаме всички нормативни актове, които водят до разрушаване на стандартите ни за опазване на околната среда, правата на гражданите, транспорт и така нататък да не бъдат приемани. Всичко най-хубаво от Таня. Благодаря, Господин председател, от името на групата искам да извиня колегата Бас, който няма как да присъства. Исках да посоча, че принципно политическата насока на проектостановището включва компромис. Набор от компромиси, които според нас са положителни. Те са свързани с околната среда, стандартите за автомобилите, но също така и стандартите при реципрочността на правата, включително и на вътрешния пазар, правата на пътниците, шумовото замърсяване, аеронавтиката и летищата. Според нас обаче някои текстове трябва да са малко по-категорични, например частта за прозрачността и правата на гражданите. Би трябвало да стане по-ясно в частта транспорт, че това е важно. Трябва да се обърне по-голямо внимание на сигурността, климата и околната среда. Също така, да се покаже, че ние търсим економическо развитие, но ръка за ръка с устойчивостта. Искаме качество, не искаме делокализация и освен това е необходимо да включим набора от стандарти, както казах, тези свързани с автомобилите – Текстовете за емисиите и въглеродния диоксид трябва да се преработят с оглед транспорт. Благодаря. Благодаря сега, Роза Данато. Благодаря. Благодаря на докладчика за компромисите, които направи. Е, ние обаче трябва да повторим, че сме против по принцип едно такова споразумение и в сектора на транспорта по-специално. Основното условие е свързано с арбитража на спорове. Що се отнася до позицията, която изразихме в измененията и компромисните изменения, текстът е много мек, много некатегоричен. Не, Затова искаме пълно изключване на клау... т.е. премахване на клаузите за този арбитраж. Това е дискриминация регулаторен механизъм, който дава предимство на външните инвеститори пред националните. Дава им специални привилегии, а, които друга част от обществото няма, е, без те да носят каквато и да е отговорност. Е, това може да разруши лоялната конкуренция, а тя сега съществува между чуждите и вътрешните инвеститори. Няма никаква правна сигурност, що се отнася до тези норми, свързани особено с сектори, където се дава помощ или където се обявяват обществени поръчки. Не става дума само за прозрачност при този арбитраж, защото арбитрите са тези, които ще решат дали информацията трябва да бъде защитена или не. Прозрачността ще бъде опазвана по-добре, ако тези спорове се разрешават в съществуващите съдилища. И накрая, по, по настоящите предложения на комисията, има няколко примера ще дам, вероятно го знаете, случаите като Филип Морис и Австралия, които се опитват да въведат законодателство срещу тютюна, както и случая в Квебек, срещу фракинга. А, какво се случва по текста на комисията, тук няма да има никаква, никакъв смисъл, защото арбитрите ще решават споровете на съдилищата. Всяка държава има право да, изра... да издава законодателство, което задължава правителството го изпълнява защото иначе няма кой да защитава обществения интерес. Предложенията, които предлага комисията, не разрешават нашите проблеми. Няма нито едно проучване на оценка на въздействието по тази клауза за арбитраж в сектора на транспорта, в сектора на технологиите. Затова ние смятаме, че трябва да бъде премахнат този текст първо трябва да се направи едно проучване и когато то се направи, то трябва да бъде обсъдено в този парламент, тогава да се гласува. Dankeschön. Jetzt Ines Ayala Sender. Аяла Сендер, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика, тъй като той е наблегнал именно на областите, свързани с транспорта. Струва ми се, че това трябва да е част от общото договаряне, защото тук имаме и проблеми, свързани с трудовото законодателство, околната среда. Неведнъж сме говорили, че Принципно в сектора транспорт е необходим общ глобален подход. Е, знаем, че условията за работа не са особено привлекателни в този център, е, в този отрасъл. Принципно трябва да се мисли за сигурността и на работниците, и служителите, и на пътниците. Трябва да се мисли и за околната среда. Аз съм представила някои изменения, най-вече свързани с абсолютно неприемливото, а именно свиването на социалните и трудовите права в Европа чрез тези договорености. За мен са много важни и правата на пътниците, защото най-сетне в Европа успяваме крачка по крачка да приемем законодателство, което защитава тези права и трябва да кажа, че това никак не беше лесно, трябваше да преговаряме с всички отрасли. Но именно и за това въпросът е от фундаментално значение. Трябва да защитим правата на пътниците. И разбира се, темата за екипажите на различните авиопревозвачи. Знаем, че стана дума за това във Вашингтон, когато бяхме там с делегацията. Тук опираме малко до протекционизъм и социален дъмпинг, но не може това да бъде елемент от конкуренцията – Имам предвид най-вече авиацията. Така че за мен е важно да се направи тази връзка с транспорта, като се отразят всички важни теми, включително и защитата на данните. От тук изобщо не бива да се отстъпва. И нещо друго, което е важно, предоставянето на публични услуги. Не само да ги защитаваме, а да стане ясно, че публичните услуги в Европа не могат да бъдат свивани или поставени под въпрос поради различния подход на САЩ. Uh, да, не бих се изказала така сред колега, но госпожа Яла Сендер говореше за това, че ще подава изменения. Вече говорим за компромисни изменения с докладчика. Явно нещо съм пропуснала. Не съм сигурна, 78 изменения имахме. След това се стигна до компромиси на базата на тях. Вие сега още изменения ще предлагате? Или нещо съм се загубила в този филм? О, я, я. Okay. Няма микрофон. Окей, I miss... Добре, добре. Не съм, не съм го разбрала от превода. Е, благодаря за пояснението. Фостер, lo que pasa es que no se lo has leído, ese es el problema. Вижте, може би вие не сте прочела измененията, които вече бях представила. Мен по-скоро това ме притеснява, че сме на компромисни изменения, вие не сте прочели предишните. Някои са твърде от кратко време в парламент, още не са се научили, не са научили правилата на работа. Сега, Кристин. Президент, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговите усилия. Мисля, че той наистина работи много добре с цялата група. Това е важно. И по време на първия дебат за ТТИП казах, че нашата комисия трябва да се занимае основно с това досие от гледна точка именно на нейния ресор. Съгласна съм с колегата и колегите най-вече Исмаил, както и колегата Аяла Сендер. Е, важно е да защитаваме услугите от общ интерес, служителите и работниците и ползващите транспорта за социалистите и демократите също така. Предвидения начин за уреждане на спорове не бива да бъде допускан, защото той противоречи на основните демократични принципи на нашите общества. Освен това, комисията трябва да зачете резултата от обществените допитвания по този арбитраж. На второ място. Не бива ТИТИП да ограничава държавите членки или местната власт в организирането на предоставянето на качествени и достъпни публични услуги – на трето място реципрочност. Комисията трябва да обърне внимание на дискриминацията от страна на САЩ по отношение на достъпа до инвестиции и капитал на авиопревозвачите. Тук е важно комисията да се ангажира сериозно. И накрая хоризонталните въпроси и проследяването на досието комисията трябва да е максимално прозрачна по време на преговорите. Благодаря, господин председател. Получавам огромни, е, огромно количество е, е, имейли, които ме предупреждават да не формулираме нашите, не отстояваме нашите интереси по твърде общ начин в становище за потитип. Сега, това, което се каже, се отнася не само върху е, транспорта, но също така туризъм и логистика. Би трябвало становището да отрази и това. Е, недос... Това, което ще се отрази неактивно върху е, въздухоплаването, е, също трябва да бъде засегнато. И трето, протекционизма. Е, Вим, е, ти е, каза, че е, ще, вероятно ще стане дума за протекционизма, но това, което трябва да направим е да го отстраним, а не да говорим за него, не да го обсъждаме. Благодаря сега, Мари Кристин Арно. Господин председател, уважаеми колеги, на последното заседание на комисията аз изразих позицията на Националния фронт по всички Въпрос и включително и договареното споразумение с САЩ в частта транспорт. Ние сме срещу измененията, които доразширяват предложението за резолюция, предложенията свързани с туриста. Имам предвид и измененията и на колегата Даманов Даюто. Партньорството застрашава суверенитета на държавите и интересите на гражданите. Доста от моите колеги са срещу американския протекционизъм. Трябва наистина да се спре изкривяването на конкуренцията. Мисля, че не би трябвало да се приема такива позиции, това не е желателно. Напротив, нека вземем пример от САЩ, нека се въоръжим с необходимите инструменти, включително и митнически, за да защитим економиките си. Петър Лункрин. Петър Лункрин. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика транспортът е много важна част от това споразумение, а социалният дъмпинг е голяма заплаха за нашата сигурност. Ще видим резултатите или виждаме резултатите, що се отнася до е, камионния транспорт. Каботажа трябва да се промени. За нищо не става. Измами, злоупотреба с законодателството. Ако говорим за протекционизъм, ще спомена нещо, за което чух наскоро. Протекционистично ли, ако имаш добри условия? Не, не може да е разрешено да се експлуатират хората, особено в транспортния сектор. Същото се отнася за авиокомпаниите. Все повече агенции за набиране на кадри се използват, за да се урони социалното законодателство. Сега за пътниците и техните данни, споразумението за данни на пътниците, то трябва да включва и екипажите. Много въпроси се повдигат тук. Според мен трябва да се наложат по стритни изисквания. И този дебат не трябва да спира. Но мисля, че се е справил отлично докладчика. Благодаря. Jetzt ist Werner Werner Благодаря, господин председател. Това е една много важна тема е, от споразумението между САЩ и Европейския съюз. и защо е важно Комисията по транспорт да има, с, да има становище по въпроса. И докладчикът Вим Ван де Камп съвсем ясно дава да се разбере върху какво ще се концентрира. Именно транспорта е политическа тема, но туризма също трябва да остане в фокуса на нашето внимание и е, трябва наистина да помислим и да кажем какво се случва с е, системата, с схемата за търговия с е, е емисии, за е, зоната за контрол върху емисиите на серни окиси, е, с е, как е, е, е, въпроса е с пристанищата, американските и а, а, европейските. Понякога сега това е не по-важна тема, макар че ние имаме Атлантика между двата континента, така че да не говорим за въздушния транспорт, стана дума и за това. За това е, странични е, е, придружаващи права трябва също да бъдат отразени. Моля добрия доклад да, на Вин Декам да получи нашата подкрепа и да не отслабва вниманието ни по тази важна тема. Само да припомня, че когато бяхме в САЩ, е, в крайна сметка пътувах с е, такси е, на една голяма административна сграда имаше голяма табела, където пишеше справедливи условия с нашите партньори. И аз си казах, ето, това е в въздухоплаването не е така, както и имаме нарушаване на конкуренцията и нямаме готовност от американска страна да отслабят протекционистичните си подход. Защо обаче ние не действаме като тях, след като биваме ощетени? в Берлин Тагешпил имаше една статия където, в която става дума, къде да се, кои дела, процеси трябва да се засилят. Например, също Австралия във връзка с забраната на тютюнопушенето. Филип Морис се оплака, защото каза, това ни се отрази на оборота, продаваме по-малко цигари за Австралия. Същото и въпроса с минималното заплащане в Германия. Да, давам само два примера, казва председателя. Нямам ли право да, да дам. Е, е, казвате, че това няма нищо общо с темата да, също съм е, участвал в списка на изказващи си и всички говориха за това. Това е много важна дискусия по е, свободната търговия, е, когато, е, а именно темата за арбитражния съд, е, имаме, когато имаме две държави с независима съдебна система, е, а, а трябва да се въвежда е, трета, трети механизъм, външен механизъм, е, не мисля, че това е уместно. Е, ако не можем е, това да, да направим, не виждам защо сме в е, този парламент. Е, и на, конф... на съвета на председателите казах същото и попитах е, е, председателя Шулц дали той ще предаде моето лично мнение. Той каза не, всъщност Бернт Ланге ще го отрези, в, тъй като той беше в делегация на групата във Вашингтон и е, той има право да говори с американците единствено, а пък а, а, така че а, аз имам собствено мнение, имам право и да го а, изразя също, както всички вас. Благодаря ви за а, разбирането, което правихте. Сега Марко. Комисията. Thank you, Chairman. I don't have a, a lot. Благодаря. Нямам какво да добавя, но ще кажа две неща. Един от въпросите, които бяха повдигнати, е, бяха свързани с авиацията. Последният път е, казах, че повдигаме тези въпроси. Говорим по този въпрос с нашите американски колеги. Каботажът ако по-сложен е въпросът там. Традиционно каботажът винаги е бил извън търговските споразумения. Това не е причина да го включим а, или да не го включим в TPT, но каботажът никога не се включва в търговските споразумения. И мисля, че Това е важно. До момента не е, било включван, не е бил включван. Това е по транспортните въпроси. Това е. Благодаря сега за заключителни думи докладчика. Благодаря, господин председател. Зная, че ТТИП е много оспорвано споразумение, темата е много щекотлива, обикновено предизвиква много емоции, но трябва да кажа, че днес аз ви представих един текст, който е претърпял е две сериозни изменения в сравнение с първоначалния текст. Е, два пъти се опитахме да внесем в него максимално много изменения и последния път в сряда е, също работихме компромисни споразумения. Видяхте ги в текста, който раздарахме тази сутрин. Чудесно е, че всички от вас казаха, че становището е добро но ако то е, е много променено от първоначалния вариант, това не говори особено добре за мен. Така че и за моите колеги, разбира се, да кажа, че моята и моята е, готовност, е, компромиси и гъвкавост има своите граници. Разбира се, ще се опитам да е, отразя всички направени бележки, но не мога да ги вкарам в текста всички, защото от една страна Имаме НП и ЕКАРАЙ, АЛДЕ и е, които имат един много така предпазлив, внимателен подход към е, ТТИП, но пък е, от Обединената левица колегите са много така остро се противопоставят на, на споразумението и може би е, аз няма да имам достатъчно дипломатически или политически умения, за да успея да е, обединя всички тях. Но ще се опитам да е, го направя. Но разбира се, трябва да решим някои въпроси, когато преди да стигнем до гласуването, защото, както е ясно, не мога да включа всички становища, всички изменения е, трябва ясно да е, отграничим е, кои са транспортните въпроси. Ще го се опитам да го направя, за да и се надявам, че ще излезем с добро становище. Благодаря. Желая добра работа и добро сътрудничество с докладчиците. Гласуването е в Тране на 26 март, следващата седмица. И така стигаме до на 6 и 7 май е в Инте, а на пленарна е през май. В пленарна зала ще влезе през май. Следваща точка е ЕФСИ, Европейски фонд за стратегически инвестиции и измененият е, в бюджета. Ще дам думата на докладчика. Е, първо е, дамата докладчица и след това Доминик. Sí, gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем наистина заедно да представим доклада. Доминик вече доказа на практика, че можем да работим заедно в екип. Благодаря и на всички колеги, които ни оказаха доверие, всички колеги от комисията. Освен това, те ни гласуваха доверие и да работим по механизма за свързване на Европа и изобщо всичко, което може да се подобри. На първо място ние наблягаме на това колко е важно механизма за свързване на Европа или МСЕ да се запази непокътнат. Много дълго време се водят преговори в съвета и в комисията. Говори се и се преговаря с индустрията, с абсолютно всички, които са свързани с тези критерии и проекти. Мисля, че сега сме стигнали до последната миля и сме много близо до много добре консолидирано предложение. Същевременно с един добър бюджет можем да обедим убедим всички и комисията, и съвета, и колегите в парламента, че е необходимо да защитим този бюджет. Европа има нужда от него, за да се обнови, за да има своите инфраструктури, за да опази околната си среда. Бюджет, с който наистина да можем да работим. Надявам се всичко да протече добре. Хубава е новината за плана Юнкер като план за растеж и заетост чрез инвестициите. Ние сме съгласни. За нас този нов проект е много важен. Разбира се, той предвижда множество инвестиции в инфраструктурите, но тук е необходимо да има допълняемост не бива да се е, замества това, което е предвидено и да се приеме предложението на комисията. Има много важна част, свързана с механизма за свързване на Европа. И комисията трябва да обясни как мисли да работи, защото приеме ли се елемента, свързан с механизма за свързване на Европа, предложението просто ще бъде отхвърлено. И именно за това нашата идея е да не приемаме предложението. Да не го приемаме, ако ще се урязва механизма за свързване на Европа. Трябва да се търси друг начин да се попълни инвестиционния фонд на ЕФСИ. Знаете, че парламента работи заедно с съвета и комисията, когато търси източници на финансиране, но така или иначе в този случай става дума единствено за пари за гаранция не за пари, които мигновено трябва да бъдат намерени. Не, това е една гаранция. И ние трябва да си осигурим максимална гъвкавост. Пак ще кажа, ние не сме съгласни за тази гаранция и бъдещия фонд да се вземат пари от бюджета на механизма за свързване на Европа. Тук са съгласни и колегите от Комисията по бюджета и от Комисията ИТРЕ. Всички не искаме гъвкавост, искаме някаква резерва, предварително залагане на средства. Може така да се мисли и по този начин да се структурира необходимата гаранция. Има и още нещо. За нас е много важно парламента да заеме водеща роля в управлението. Бюджета на ЕФСИ ще се постигне чрез нормализираната бюджетна процедура. Следователно, ролята на парламента тук е много важна. Не става дума за някакви фантасмагории. Необходимо е Европейския парламент да се ангажира повече с плана Юнкер. За нас е важно в това управление на цялостния проект да се обърне внимание и на различните отрасли, защото имаме набора от инвеститори, включително и Европейската инвестиционна банка. Трябва да се знае кое може да се продаде като продукт и кое не. Трябват ни експерти в различните отрасли, по-конкретно за нас. Това е отрасъла транспорт, защото знаем, че той има голямо социално-економическо отражение. На трето място контекста, в който ще се развива този план Юнкер. Трябва да се водим от критериите по ТНТ, основната мрежа и съответните изисквания по нея. Никой не може да ни критикува, че ние по някакъв начин ограничаваме проекта, защото имаме основните коридори и ЕИБ винаги може да намери допълнителни интересни проекти, които са високо рискови, но също така могат да донесат големи ползи. Разбира се, това трябва да са европейски критерии и критерии свързани с мрежите на бъдещето. Накрая – като стимул за държавите членки и начин за преговори с съвета, който не иска да чуе за нито едно допълнително евро, може да се помисли за съвместно финансиране, така ще се помогне и на по-уязвимите държави членки да се помисли за използване на публичните фондове за привличане на частните. Тук Смятаме, че инвестициите с социално-економическо и въздействие, инвестициите в транспорта със сигурност биха допринесли за изпълнение на критериите по пакта за стабилност. Сигурна съм, че господин Рике ще ме допълни. Благодаря. Благодаря, ще дам думата на господин Рике. Е, имаме и е, една група е, наблюдатели, това са, господин Ники ги е полкани, това са 20 студенти от Националното училище за строеж на пътища и мостове, мостостроителство. Добре дошли! И наистина това е добър увод към това, което Доминик ще каже. Благодаря. Наистина приветствам тези студенти, които специализират специално в е, железопътно е, строителство. Благодаря на Инес, е, с която с голямо удоволствие работих. Благодаря и е, нашият, е, е, нашия колега докладчика в Сянка също той прегледа текста преди да внесем доклада. Благодаря и докладчиците от другите комисии. Наистина сложна, сложна е процедурата, повече доста докладчици участват проведахме с тях много ползотворни дискусии, успяхме да стигнем до едно становище, което не е е, становището на вашите докладчици и на вашата комисия, но и на парламента. Важно е парламента да е единен в това, в това становище. Ние подкрепяме очевидно инициативата, а именно да се въведат е, е, гаранции в бюджета, не фонд, а просто гаранции с цел дългосрочни инвестиции. Да припомня само, че държави членки, които се, държавите членки са много енергично подкрепиха този е, инструмент, който ставаше дума за е, свързане, инструмента свързане на Европа. Е, колкото до принципа, е, както каза и Инес, могат да се кажат няколко неща. Проблема за гаранциите е всъщност да се създаде един фонд, е, един, една база е, гаранции. Е, този фонд за, гаран... Е, гаран... фонд за гаранции би трябвало да бъде попълван от е, някъде и е, ние не сме съгласни, очевидно, този фонд да се подхранва от е, ЦЕФ или от е, Европа 2020, е, тъй като това тяхната цел е да гарантира дългосрочни инвестиции за проекти в проекти, научно-изследователски проекти, които са по втория стълб. Защо е защото въпросните фондове са ефективни, те, са, те действат, те изпълняват, е, постигат целта и е, преди всичко те, е, тук не става дума за едни и същи проекти. Има публични проекти, които е, които е, оправдават, изискват субвенциониране, не непременно гаранции, а други, които, е, и за които механизма за гаранции на Юнкер не, не е подходящ. Ето защо би трябвало да не бива да нарушаваме една европейска политика, която е резултат на дълга и сериозна работа би трябвало да е, се е, поставят на масата няколко е, гаранции за 4 години, да кажем. Това означава, че не трябва да се нарушава многогодишната финансова рамка. Всяка година ще трябва да се вземат решения за тези гаранции и да се споразумеят, да намерят съгласие парламента и съвета нашите изменения да е, бъдат да бъдат издържани от бюджетна гледна точка е важно. Колкото до едно а от бюджета, е, рубрика 1А, функция 1А, тези, които са запознати с бюджетната процедура, знаят, че бюджетът е разделен на няколко е, функции, няколко функции не е възможно да се прехвърля средства от едната в другата това изисква една а, много сложна а, процедура, ако се наложи. А, така че за да се е, вземат средства от а, даден фонд, който попада в а, а, рубрика едно или 6 за външна политика, да се прехвърли в едно а, това е сложно, тъй като би трябвало да се направи технически възможно това и е, докладчиците, но и е, докладчиците от комисията, е, от комисия Тран, но и важно е също така за бюджетната комисия. Ето защо те, те предлагат да се заличат членове 80 и 90, за да не се нарушават и да не се нарушават, да не се пипат ЦЕФ и 2020, 2020 е, има е, в други е, бюджетни рубрики не активизирани, не използвани средства, които биха могли да се прехвърлят да отидат в специализирани фондове при абсолютно, нали, не, когато е абсолютно наложително. Това е по принцип нашата позиция. Ние смятаме, че тези члени 80 и 95-2 е, е, също е, трябва да отпаднат. Там става дума за инфраструктурни проекти, които отговарят на съответните насоки на ТНТ. За останалото, за да не повтарям това, което е казано, ще излезем с отделно становище по управлението. Това е механизъм, е, вътрешен механизъм за е, е, Европейската инвестиционна банка. В този банков механизъм има и елемент за политическо управление Тоест, е, е, целта е да е, всичко това да има добавена стойност за Европейския съюз е, и е, бих, ще приключа със следното. Според мен парламента има една солидна позиция по, за е, източниците за захранване на е, ЕФСИ. Е, ще бъде. Е, но се боя, че това ще ни е, противопостави на съвета и на комисията, защото това е становище на председателя Юнкер, което ние всъщност, което ние не сме съгласни, и е, би трябвало е, да се преодолее е, това, за да се ускори работата по един текст, който е изключително важен. Има технически аспект, който не трябва да забравяме, който от една страна Европейския парламент трябва да е много твърд на тази политик, по тази позиция, е, когато е, много е, трудно е да се стигне до една позиция, която има различни политически становища, трябва наистина да се маневрира доста умело между интересите на отделните политически групи и да се стигне до едно становище. Благодаря сега Маркус Пипа. Also ich denke, im Zuge einer Kompromissentwicklung darf man in der jetzt при за да се стигне до компромис, трябва да се изчистят различните становища още в самото начало. Благодаря на докладчика е, за първите стъпки, които са направени, че е, е направена е още една стъпка към спасяването на инструмента за свързане на Европа. Трябва да запазим е, това и да не се намесваме с различни критерии в плана Юнкер, доколкото е възможно. Е, подхода, който е избран в момента, е първата важна стъпка. Според мен, е, нови източници на финансиране, е, именно член 80 и 90 са отпаднали, а ние сме за това да се търсят финансови инструменти от годишната процедура, е, инструменти, е, които предвиждат съответния марш на гъвкавост, е, по същия начин и да се използват съответните, да се използват съответните излишъци в рамките на годините, за да се попълват ЦЕФ и 2020. Всичко това е важно, но не е достатъчно като гаранция. И тук е оправдана критиката на комисията. Получавам всеки ден имейли от комисарите по отношение на изменения. Те всички казват, че това не е възможно. До някъде ги разбирам, защото тук означава всяка година да се проверяват инвестициите, които ще искаме да използваме, които са на, пресметнати за години напред. Това не е достатъчно като гаранция. Това, което е насърчаващо според нас е, че и в комисията нямат съмнение по това, че трябва да отпаднат 80 и 90 член по този начин е, ние предложаваме комисията да помисли допълнително. Сега комисията е, смята, че така е, не, не, не става това, което предлага парламента, тогава ние ще покажем на комисията добре каква е, това е альтернативата и тогава ние сме на ход. Ние като парламент нямаме право да писваме конкретни, да правим конкретни а, предложения а, законодателни. А, ние просто молим комисията, възлагаме на комисията да го направи вместо нас. Ето защо а, сега а, съм на мнение, е, че ние е добре да предложим съндъчета с инструменти, деца се казва инструментариум, където са описани различни инструменти, един е, А, Б и така нататък, едно, едно Б, например, защо да не се предложи също като вариант. Не вреди ние да го предложим, а комисията нека да помисли да го приеме или не. Е, комисията по бюджет е, е, дави предложение относно резерва за изпълнение, за постигане на целите. Защо да не можем ние като Тран да вкараме всички тези инструменти в един инструментариум, едно стандартични инструменти и да кажем на комисията, ето сега, това са нашите идеи, решавайте кое е приемливо и кое не. Е е, аз подкрепям е, подхода на докладчиците, но бих искал да се допълнят и добавят още идеи и е, бих искал съгласието на тази комисия. Ние като Комисия по транспорт имаме задължение да направим повече от останалите, защото инструмент за Европа, второто, втория текст е, всъщност комисията е, е, извън страните по кохезията, там няма нищо. Ако това не е достатъчна е, отговорност за нас, е, би трябвало да опитаме всичко друго. Знае, че е, трябва да предложим е, допълнителни идеи и знам, че като ЕНП ние трябва да действаме в това отношение. И следващото по критериите. Тук е, е, този доста, това е доста щекотлив въпрос. Не смятам, че плана Юнкер трябва да бъде е, претоварван с е, е, различни е, идеи. Плана Юнкер ще, е, тогава ще го убием в зародиш. Трябва да се вземат вид десете критерии като е, такива, но не би трябвало да прекаляваме, защото в противен случай ще блокираме една процедура, която според мен пък и от нашата група е, е изработена от Европейската е, инвестиционна банка. Е, просто това, което казвам аз е да а, подхвърлим идеи и да кажем, ако мисля, действайте, ако решите да, нарушавате, а, да нарушите ЦЕР, тогава ние ще се намесим като парламент. А, Джеки Фостер. Thank you, um, chairman. Thank you to the... Благодаря. Благодаря на докладчиците. Докладчика в сянка Силър имам един лист и ще изчета това, което а, той казва. In Latvian language? На латвийски ли? Не ви чувам. На латвийски ли? Да, да, на латвийски, да. Ако преводачите са готови, започвам. Не, на английски ще бъде. По-добър ми е английски от латвийския. Първо, фонда трябва да бъде временен. екаре смята, че фондът е, бе предвиден като временно решение, за да се преборим с негативния цикл инвестиции. Притесняваме се обаче, че предложението за този фонд е, сега го прави постоянен. Планира се също така фондът е, да помогне на прилагането на бизнес ориентирана транспортна инфраструктура с висока възвръщаемост, особено в индустриалните центрове и то в центрове, където няма трансгранични конектори или свързващи пътища. Но, ако искаме да финансираме проекти, които обикновено са с по-низки приходи, какво ще се случи. За това фонда трябва да се свърже с регламента ТНТ и двамата са докладчици са го направили. Ако не беше гарантирана тази връзка, е, фонда щеше да промени е, цялата политика ТНТ и е, принципите за солидарност и кохезия ще да бъдат пренебрегнати. Що се отнася до финансирането? Макар, че на първи поглед изглежда добро решение да не се пипат средствата от Хоризонт 2020 и фонда за свързването на Европа, Господин Силър се притеснява за альтернативни предложения за финансирането на фонда от годишното преразпределение на средствата в европейския бюджет. Това може да политизира вземането на решения ненужно и е да направи бюджетирането по-ненадежно. Господин Зилър също така не приема финансиране по едно А от многодишната финансова рамка и вземане на средства от резерва за изпълнение по 1Б за земеделие и структурни фондове. Това са коментарите на колегата. Докладчиците и са докладчиците, ако искат пояснения, ще се свържат най-вероятно с Робърт. Благодаря. И благодаря на докладчиците. Кезина Майсна. Няма кой знае какво да добавя. Докладчиците знаят, са достатъчно срамни, а, скромни. Ние като, а, като някаква стара семейство с годишен брак, знае вече кой какво ще каже. А, това е ясно. Трудно. Проблема е, е средствата, парите от, за транспорт. Доминик, парите е, трябва да дойдат или от е, ЦЕФ, е, това не искаме особено, но не би трябвало да, да се обвържем с всякакви критерии, защото бихме искали все пак да не подкопаваме плана Юнкер. Въпросът е откъде ще дойдат парите. Смятам, че е правилно да кажем, е, това, което се предлага и на, от двамата докладчици, 18-19, е, е, член 18-19 да не останат такива, така както са. За мен въпросът е какво ще получим държавите членки да са готови да не върнат това, което не е използвано като средства да се, да се внесе в някакъв план, който обещава да доведе, да доведе до растеж и работни места за Европа, което по принцип е добре. Но ние трябва да помислим как да стимулираме, как да насърчим частните инвеститори да инвестират. Въпросът е как да го направим и парите, които с толкова мъка сме извоювали за е, инструмента за свързана Европа, е, сега да не накърним. Тук се въртим в омагиосен кръг и е, питам се наистина каква стратегия имаме, за да убедим държавите членки да върнат това, което не са използвали, което ще отиде за добра европейска цел. За тези години, например, ако започнем с други източници, които искаме да, от които искаме да почерпим средства. Има ли, имаме ли конкретни предложения, кои да са те? Или ще кажем, ще дръпнем малко от СЕВ, ще дръпнем малко от е, Хоризонт хоризон 2020. Е, за мен това е именно големия проблем. Не знае дали докладчи към отговор на въпроса, но а, е, около това се върти проблема. От а, всичко, което чух до тук, това е извода ми. Благодаря. Докладчик. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esittelijät. Благодаря. На първо място искам да благодаря за екипната работа. Това доказва, че комисията е готова да се бори за общо финансиране. Искам да подхвърля някои революционни идеи, тази обща битка. В Финландия добре знаем какво означава да се бориш за средства. Трябва да помислим. Разполагаме ли с всички средства, за да се борим за средствата? Или да запазим добрите цели, които са ни заложили нашите докладчици. Ако помислим за инфраструктурата, с която разполагаме сега, и финансирането, което искаме за транспорта, можем ли да предложим на Европейската комисия нещо ново? Ново мислене, които да насърчат развитието на растежа на работните места, и нещо, което да бъде интересно за инвеститорите. Последните години, работейки в транспорта, всички знаем, че има все по-малко средства. Когато свърши бюджета, трябва да се подхожда по-разумно, защото сирането е с пари и в крайна сметка от това имаме нужда. Започнах с това предложение за връзката между транспортните телекомуникации и енергетиката. Може ли да насърчим тази идея? Интелигентният транспорт, планирането, мултимодалното, мултимодалният транспорт и интегрирането на нуждите на обществото да бъдат включени в този това предложение, за да кажем как ще използваме по-интелигентно на съществуващото финансиране, за да има средства за транспортната система. Как можем да покажем, че нито едно летище, нито една железопътна линия, нито едно пристанище е, няма да бъдат построени е, безмислено. Тоест, всеко, всеки един проект за строителство или развитие ще цели е, една Европа на комуникациите, енергетиката и транспорта. Какви нови елементи можем да включим тук, за да привлечем инвеститори в транспортния сектор? Ако можем да предложим една система, където предизвикателствата на транспорта, урбанизацията, задръстванията, логистиката, публичния транспорт са насочени към клиента. И ако всичко това може да бъде предложено, то тогава ние ще можем много по-добре да защитим този модел на финансиране в рамките на инструмента за свързване на Европа. Трябва да бъдем гъвкави, подвижни и да имаме план Б. Обедена съм, че комисията ще създаде много проблеми и няма лесно да работим с нея. Danke sehr, Karima euh, Благодаря, господин председател. Благодаря и за работата на докладчика. Разбира се, първия въпрос, който трябва да си поставим в нашата комисия и изобщо в парламента във връзка с плана Юнкер е много простичък. Кой ще избира финансираните проекти? Знаем, че когато се обсъжда FC, се обсъжда идеята за някакъв надзорен съвет, в който да участват комисията е Б представители на обществеността, които да подбират проектите. Европейския парламент обаче е бюджетен орган, следователно непряко той участва и легитимността изисква парламентът също да бъде представен в този комитет за подбор на проектите. Нека ви напомня, че местните власти като че ли са изцяло изключени. И ако се изпраща някакво послание, то е, че подходът на Европа е отгоре надолу. А ние искаме да развиваме подхода отдолу нагоре, като започваме от местното ниво. Има и още нещо за нас, еколозите, е много важно да се включи допълнително изменение. По член 5 искаме много ва, ясно да се изброят критериите и условията за съфинансиране на транспортните проекти както това беше в проекта за ТНТ, за РМЮ, Например, да се намали въглеродния диоксид, да се зачитат екологичните норми в Европейския съюз и така нататък. Освен това, ние имаме изменения свързани с връзката между транспорта, далеко съобщенията и енергетиката, както това беше и при други предложения. Необходимо е да имаме предвид и сигурността в железниците. Необходими са ни интелигентни системи за транспорт – ще спомена и речния транспорт, той не бива да бъде забравен. След това ние трябва да намалим и шумовото замърсяване. Това, което предлагаме е да се съфинансират речните трансгранични мрежи, защото тук проектите просто липсват. Те бяха абсолютно изоставени – Имам предвид и инфраструктурите, и пътеките за велосипедисти. И накрая ние ще изготвим изменения, свързани с проекто бюджета и номер 1, както и коригиращия бюджет 2015 година. Благодаря, Роза Дамато. Grazie Presidente. Е, Само контенти дали позициони. Благодаря. Удовлетворени сме от общите позиции. Това, че всички са съгласни да се махнат 18 и 19 член. Европейската комисия иска а, е, посредством Хоризонт 2020 и а, е, механизма за свързване на Европа а, да финансира част от проектите си. Това не ни харесва, дори наказателно ни се струва, защото има средства, които не достигат. Тези 8 милиарда, 3,3 идват от тези, които са за свързане на Европа и 2 са заделени за транспорт. Е, ресурсите на ЕСИФИ са субсидии, които искат да се финансират заедно с държавите членки транспортна инфраструктура, която трудно би била е, инвестиран, в която трудно ще инвестира някой друг, както е предвидено и в самия регламент. Голяма част от тези 2 милиарда и 700 хиляди са за ЖП проекти и шосейни транспорти, където има много ниска възвръщаемост и събираните тол такси не са достатъчно големи. Много трудно ще привлекат те частни капитали. Трябва обаче да подчертаем и някои елементи, които трябва да бъдат обсъдени заедно с докладчиците. На първо място желанието по, втори, по различен начин средства за растеж да бъдат премахнати. Сега се намираме в такъв период, в който не може да си позволим това. Искаме също така, заедно с докладчиците, да помислим за годишното разпределение на бюджета така е, да, ако фонда стане истински ресурс за борба с безработицата, за да се преодолее кризата и ако наистина е един допълнителен фонд, то тогава това годишно преразпределение не става ли някаква спирачка, която да премахва гаранциите и да отслабва силите му? Надявам се и по тези въпроси да си сътрудничи. Зunächst ist Christine revaud Kristin Ревадалов. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчика, защото те работиха конструктивно, колегиално. А, за това да не се използват средствата от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, то от доклада на парламента се вижда, че ако бъдем едини, ако комисията заеме средства от ИТЕР, можем наистина да променим нещо. Комисията Тран предлага текстът наистина да бъде написан така, че да отговаря по-добре на целите в нашия ресор. Също но РМУ и ТНТ трябва да са сред приоритетите. Развитието на ТНТ, трансевропейските мрежи, е наистина важен проект, който трябва да бъде неразделна част от финансирането при ЕФСИ. Клаузата за инвестиции трябва да позволи на държавите членки съфинансиране. И това да не се отчита като дефицит. Важна стъпка напред. Наистина така ще дадем тласък на публичното инвестиране в Европа. Накрая е важно при този съвместен доклад с Комисията по бюджет да се направи така, че да има сериозни подобрения на предложението на Европейската комисия. Хубаво е наистина депутатите да се присъединят като експерти, да преценяват и назначенията на генералните директори. И тук да работят заедно с ЕИБ и комисията. Необходимо е също така парламента и гражданите да бъдат консултирани при структурирането и развитието на ЕФСИ. Предложенията на Европейския парламент ще дадат повече добавена стойност на този фонд и по този начин ще бъдем сигурни, че ще има стойност, която не е финансирана единствено от ЕИБ. И сега Вим Вандеркам. Благодаря, председателю. Всички са за Фонда за стратегически инвестиции, тъй като всички искат 315 милиарда евро да се влеят в европейската економика. Но, честно казано, когато чета доклада на съдокладчиците, за мен е ясно, че изчистването на начина на работа на този фонд е нещо доста предизвикателно, дори бих казал, бих казал много главоболие ще създаде. Докладът бе интересен, особено стъпителната част. Са докладчиците там, казват някои много важни политически идеи, които са важни. Включени са идеите на Комисията по транспорт. Съгласен съм с техните коментари. Желая ви успех в преговорите, тъй като те ще бъдат много сложни. Поне от това, което чувам тук в парламента, за това какво е възможно и какво не. В Комисията по транспорта не сме удовлетворени от начина на финансиране на фонда и затова е дойде и предложението да се заличат членове 18 и 19. Но всеки един парламент, когато отказва нещо, трябва да предлага альтернативи. Колегата Мартин вече направи предложението да се предложи инструментариум, с различни предложения за финансиране. От името на групата на НП обаче мога да кажа, че ние искаме а, средствата да дойдат от много повече източници. Колегите мислят за това как може да се постигне а, такъв един момент. Не е за вярване, че двата фонда, един свързан на Европа и другия за Европа, за Хоризонт 2020 година, трябва да дадат средствата, а не може да се използва Кохезионния фонд и други фондове. Ще е добре, ако Европейската комисия разбере, че за Европейския парламент това е най-важният момент, за да има много повече е, източници на финансиране. Ела Сендър го каза много добре с а, свързването на Европа и с ТНТ, ние сме описали много ясно проектите и затова е много важно да кажем, че Европейския парламент иска да окаже влияние върху Е и Б. Не знам точно как ще се случи това, посредством а, управителния комитет или по друг начин, но така или иначе искаме да можем да си кажем думата за тези проекти, защото ще бъде неприемливо за средствата от ЦЕФ или Фонда за свързване на Европа а, да отидат всички тези средства, например, в интернет индустрията. Знам, че имаме една позиция по този въпрос и искаме да направим така, а, че да има класически инфраструктурни проекти, а, които са свързани с железопътния шосейни и водния транспорт. Те трябва да имат отделно място в този фонд за стратегически инвестиции, защото всичко е хубаво когато говорим за инвестиции в компютри, събиране на такси по пътищата с компютри, но Европейският парламент, що се отнася и до модалната промяна, отговаря за традиционната инфраструктура, като например речните водни пътища и железопътния транспорт. Имаме нужда от повече източници на, на финансиране, да можем да кажем какво мислим за проектите и да има класически инфраструктурни проекти. Ja, vielen Dank auch ähm, an alle. Благодаря на докладчиците, които са участвали в е, е, работата. Наистина много бе казано от това, което а, е, мислех да кажа и аз, съвсем накратко да наблегна на нещо. Нещо, което каза колегата Дели, а именно, че трябва наистина е, да знаем как ще действаме при избора, подбора на проекти. Не би трябвало, казаха много колеги, аз съм напълно съгласен, е, е, на европейско равнище на европейско равнище ние в принцип не сме е, е, против това, но ако ще участваме в финансирането, е, е, тази е, комисия е, би трябвало да има глас, да има решение, да има глас за това какви проекти по какви критерии ще бъдат избирани. Това е труден въпрос от една точка и на съвета, и на комисията. И изхода от това затруднение е да се заложат ясни критерии Две години, две години подчертавам това, водиме дискусията в предишния финансов, е, предишна финансова рамка и по линия на на е, ЦЕФ, на Connecting Europe Facility. Е, през цялото това време ние водим тази дискусия и даваме да се разбере, че трябва да има критерии. И в бъдеще е, е, не трябва да а, е, очакваме от съвета е, да предписва абсолютно всичко. А, е, трябва да се вземе мнението и на Европейския парламент и смятам, че ще намерим начин по който да бъдат представени нашите интереси, но а, и това е неоспорено. Следващото. Малко а, авантюристично от наша страна, първо, е, е, много по-всъщност авантюристичен от, една от точка на съвета, че те въобще не участват в финансирането. От друга страна, с чиста съвест и това, мисля, че по-предната седмица имаше е, заседание, когато обсъждаха плана Юнкер – никой от държавните ръководители си направи труда да попита откъде ще дойдат тези пари. Защото има и други важни области, е, други е, важни сфери, оттам ли трябва да се е, изтеглят пари. Гледаше се най-бързо да се реши въпроса, без да се отговори на този важен въпрос. Как в крайна сметка можем да позволим без особено е, така съпротива пари, е, които се, е, се отделят за бъдещи инфраструктурни проекти. Как може да стане това без да участват въобще държавите, без участието на държавите членки? Защото в крайна сметка държавите членки са е, тези, които ще се ползват най-много, ако плана Юнкер е, задейства, от това ще имат полза държавите членки. Така че мисля, че най-малкото е да участват и те в държавите членки, също така и в, а пък в избора на проекти да има думата и нашата и тази институция. Благодаря. Е, господин Кун. Благодаря, господин председател. Важно е, е, че сме единни поне по това, че парите които ще отдели Европейския съюз за транспортна инфраструктура, ще остане и че двата параграфа 18 и 19 не трябва да задействат. Бих направил обаче едно предложение от инструмента за свързане на Европа и трансевропейските коридор да не се отнемат средства от големите инфраструктурни проекти. Тоест, е, е, възможностите е, как обаче ще прилагаме на практика този план за инвестиции по ЕФСИ? От една страна винаги е, ще имаме проблема е, на юг от Алпите на, на, е, или проекта през Северно море. Това са сериозни проекти, които искат сериозно финансиране и участието на частни инвеститори. Трябва по някакъв начин да ги заинтригуваме. Един подход би било да започнем с втория тунел под прохода тунела Бренер пас, Бренер и ето това е един конкретен проект, например. Трябва да видим Швейцария, всъщност големия коридор от Генуа до Роттердам през Рейн. Това е втория най-голям частно финансиран тунел в Швейцария след Готард и всички европейци е, би е, сега трябва да помогнем за Бренер 2 е, същото се отнася, това ще е важен на артерия по, по посока скандинавските страни. Сега, дали от е, инструмента за свързана Европа или е, във всички случаи е, трябва да решим какво ще е финансирането на тези транспортни проекти в бъдеще и след това вече да постегнем към FC, когато става дума за трансгранични проекти, които обаче не са финансирани по ЦЕФ. Е, тук вече ще влезе в играта и стратегията 2020, но би трябвало да си оставим наистина място за маневриране и да, е, за е, прехвърлени от единия в другия. Тук става дума за е, председателя, за големи обеми за инвестиции е, от държавите членки и това е средство за борба с е, безработицата. В държави членки има 40%, в някои държави членки има 45% младежка безработица без никаква перспектива. И ако е, ето защо се прави това усилие да се изгради такъв Европейски инвестиционен фонд за борба с младежката безработица. Аз не виждам никъде да става дума за това. Да, проектите трябва да са такива, че да се създадат много работни места. Например, примера на Вернер Кун този, тази артерия през тунел през Алпите, ако, например, 20 години е, се дълбае под Алпите, е, това вече е, е важно от политическа гледна точка за Европа, но то не отваря нови работни места. Ако трябва да ако говорим за възстановяване економическо, не виждам, че това е, е подхода. Ето защо смятам, че добре е, държавите членки, които е, поискали това и да участват е, в финансирането. Някои казват няма да, да платим нито цент, искаме само да ползваме, нито цент, искаме само да се ползваме от този проект. В крайна сметка Европа трябва да расте, да, да, растежа трябва да е общ за цяла Европа. И е, два пъти питаме Тимерманс как гледа той на нещата. Дали той може да гарантира, че тези на 15, 315 е, е, милиарда са факт, че 2016 година за културната столица на Европа ще има достатъчно средства. Тук става дума за 100 милиона отново се два пъти му, отговар... Е, му задавам въпроса, той каза е, и отговор нямаме. И този път му поставяме пак въпрос. Е, не бих искал да омалуважавам културата столица на Европа, но искам да кажа, че това не е по-маловажно, защото напълно са основателни вашите критики. Е, трябва да знаем е, докъде е, ще стигнем, защото ние трябва да даваме средствата, обаче пък е, е, ще решава друг е, как се, какви проекти се отбират. Разбира се, има и друг вариант, като Вернер, който Вернер Бърлер предлага. Ние като цял, като парламент съкратим бюджета с 1%, тогава можем да финансираме е, всичко. Ако 2,5% е, дръпнем от е, ОСП, също. И много такива примери мога да дам. Или дори такива средства, които не са задвижени. Оттам могат да бъдат изтеглени средства за но ако комисията не се досежда за това, ние, наша задача е да ги е, подсетим. Поне това можем да направим. И аз съм го казвал е, в е, това отношение ние в Комисията по транспорт сме на едно мнение. Всички политически групи казват е, е, така не може да продължава, ние трябва да участваме в вземането на решение, трябва да участваме в определенето на проектите. И така, сега ще дам думата на комисията. Бенямин Ангел или Ейнджел? Как се произнася името ви? Благодаря. Sorry. Is the pronunciation Angel ли се казвате? You... Както искате, така ми викайте. Okay, Mr. Angel, of the floor. Добре, имате думата. Um, uh, I wish first to thank първо искам да благодаря на докладчика за бързата работа. По пет въпроса ще говоря, по бюджета, е, указанията за инвестиции, инвестиционния комитет, е, проектите и като, генерална дирекция, като част от е, Генерална дирекция финанси, част от пакта за стабилност. Започвам с бюджета. Има тук едно недоразбиране. Имам чувство, че част от вас е, казва, че е било лесно държавите членки да урежат Хоризонт 2020 и е, механизъм свързване на Европа и не искат да, да дадат своите вноски. Това не е вярно. Трябва да ви кажа, че аз водих преговорите, имахме сериозни дискусии с много държави членки, които се колебаеха точно така, както и вие. Стигна се до заключение обаче, че най-доброто, което може да се намери, бе това, което предложи Европейската комисия. Държавите членки ще дадат много средства, за да подкрепят този план за инвестиции. Тези средства не идват в началото. Тези средства ще дойдат посредством националните насърчителни банки и инвестиционната платформа. Последните три седмици Имаме държави, които са казали какви са намеренията им. Това са 5. И като ги съберем, тези намерения стигаме до 26 милиарда. Не мислете, че държавите членки не искат да допринасят. Не, искат да дадат своя дан и всички работят усилено по това да подготвят вноската си. След това трудната част, разбираме и много деликатна за вашата комисия, урязването на механизма за свързване на Европа или МСЕ. Комисията доста се обезпокои от желанието ви да заличите 18 и 19 член. Трябва да сме под горните стойности и затова комисията трябваше да каже какви са бюджетните кредити, които иска да урежи използваме маржа, а вие казахте точно обратното, не смятаме да вземаме 2 милиарда за маржа, но не може да разчитаме на него. Имаме три причини, поради които се притесняваме от предложенията на парламента. Първо, ако не предвидим първоначално авансово финансиране, годишната бюджетна дискусия ще бъде още по- хаотично, отколкото е по-настоящем. Може да кажете, от гледна точка на парламента вече о, все още или е трудно, така че това не е голям аргумент. Но има още два аргумента. Вторият е, че имаме нужда от предвидимост в начина по който управляваме програмите си. Ако за ключови пера има несигурност година след година след година, става изключително трудно да се планират разходите. Имаме различни сфери, е, в които е, се заделя бюджета на годишна основа, като почнем от научно изходователската дейност. Имаме 26 милиарда е, просрочени плащания, плюс създаването на гаранция от 16 милиарда евро, за които няма да можем да оправдаем на агенциите за кредитен рейтинг как точно ще го гарантираме, то тогава поставяме в риск кредитния рейтинг на Европа. Трябва да се запази рейтинга 3А на Е и Б и за това бих посъветвал да мислят и за кредитния рейтинг на Европа. Една от агенциите вече свали кредитния ни рейтинг. За големите централни банки трябва да бъдат 3А, за да може облигациите да се търгуват, а поне в две. А, така че ако още веднъж а, някоя агенция свали нашия рейтинг, тогава ще имаме много отрицателно въздействие. Ще подкрепим онези от вас, празни моменти в финансирането. Ако смятате, че нещо не ви харесва, може, разбира се, да предложите неговото премахване, но трябва да предложите и, не, и какво да го замести. Що се отнася до бюджета, независимо от факта, ще взимаме бюджетни кредити от големи проекти големи програми за самата комисия, ние не го правим, за да работим по-малко. Напротив, искаме да направим много повече в съответния сектор. Когато се вземат средства от грантовете, се вземат средства от сфери, които имат лост от 1 до 3. Ако се заменят с инвестиции с лост от 15, то можем да гарантираме, че като комисия може да обещаем, че много повече проекти ще има в транспорта, отколкото първоначално са планирани и предвидени. След това инвестиционните указания. Много важно е за нас този инструмент да бъде много лесен за ползване и да бъде гъвкав. Често виждаме добри инструменти, които всъщност са опасани с сложни инструкции, например проектните облигации. Там механизма е много сходен на този тук. И днес може да имате прекрасен проект в Португалия, но не може да го финансирате. Едно от изискванията е да бъде транснационален. Така че искаме да избегнем същия този проблем. Искаме указания, които да бъдат гъвкави, за да имаме нещо като швейцарско нощче, но то да задейства инвестиции. Не искаме географско разпределение, но не искаме също така и секторно разпределение. Искаме пълна гъвкавост. В същото време не трябва да има свръх риск за определен сектор или за определена географска зона. И това ще бъде записано в указанията. Това е а, е, наше твърдо решение. На трето място инвестиционния комитет. Този комитет е, е основен за нашето предложение. Искам да ви припомня, че не говорим за нова версия на структурните форму, е, фондове или друга такава програма. Намерението за плана Юнкер не е да мултиплицира публичните инвестиции. Идеята на плана Юнкер е да използва минимално обществени средства, като по този начин задейства максимално количество частни средства. И за това трябва да сме абсолютно сигурни, че инвестициите са подбрани от независими пазарни експерти, без каквато и да е политика политизираност на процеса. Ако започне политизация, то това може на нас да ни хареса и да си проведем много интересни дебати за структурата, но със сигурност това ще оплаши инвеститорите, защото инвеститорите искат ясни аргументи. 80% от средствата в плана трябва да дойдат от частния сектор. Единственият начин, за да направим така, че да се появат тези пари, е да имаме ясен процес, без никаква намеса, и експертен процес, т.е. парламента не може да се асоциира по никакъв начин, инвестиционната банка не може да се асоциира по никакъв начин с този комитет. Не смятаме, че Европейската комисия трябва да се асоциира по какъвто и да е начин с този инвестиционен комитет. Не, този комитет трябва технически да изпълни указанията, които ще бъдат приети по принципи, които са законодателите са заложили в регламент. На четвърто място по проектите. Тук има объркване в проекта за доклад. Разбира се, докладците са извинени, тъй като всички се объркват. Проектите нямат нищо общо с плана Юнкер или нищо общо с фонда като такъв. Не защото проектът е подаден, той ще бъде финансиран от фонда за стратегически инвестиции или от инвестиционната банка. Идеята е да имаме прозрачен уебсайт на възможности за инвестиране в Европа, където проекти над определен размер, които отговарят на европейските политики, могат да бъдат инициирани или качени. Тоест, всички инвестиционни възможности да бъдат прозрачни, включително и инициативи, за които няма никакво е, публично финансиране, пък и не е необходимо. Това е един нов инструмент, нов подход, тъй като няма такъв прецедент по света и това е изключително важно е, за малките държави членки, които не са на радара на инвеститорите. Ако сте в Германия, ако сте в Италия, ясно е, че инвеститорите ви наблюдават. Ако сте обаче на юг в Европа или в Прибалтика, понякога е много сложно инвеститорите да получат информация за вас. Така те на един сайт ще имат достъп по много лесен начин, но затова не трябва да се караме какво трябва да влезе в тази проектни предложения и какво не. Всичко, което ще бъде изпратено, ще бъде качено, дори и да няма нищо общо с съществуващите програми. На последно място пакта за стабилност и растеж. Вашата комисия, заедно с други парламентарни комисии, прави предложения за работата на пакта. ще ви залея със студена вода. Комисията е пазител на договорите и за това правното основание в този регламент по никакъв начин не дава възможност за корекции по пакта. Имаме правни основания във всякакви сфери, но отвъд това пакта за стабилност и растеж е регламент на съвета – защо? Защото договорът така го постановява. Така че най-вероятно разбирате, че меко казано е много трудно парламента да иска да промени регламент на съвета с а, текст прият по процедурата съвместно вземане на решение поради правното основание. Това не означава, че не може да правите предложения, но вашите предложения трябва да бъдат направят посредством резолюции което ще бъде подходящия инструмент за това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Принципно има два аспекта на доклада. От една страна регулирането на механизма и от друга страна източниците на средствата, които ще влязат в гаранционния фонд. По първата част има две предложения. Едното се защитава от комисията, другото от зелените, от социалистите. Принципно се казва, че не е необходимо всичко да се осложнява, не трябва да се месим твърде много в системата, защото лова за инвеститори е като това да търсиш път не искаш да дигаш много шум. Затова и ни трябва регламент, който да бъде много гъвкав. Освен това, той трябва да отразява наистина нашите съвсем основателни безпокойства, но не бива да бъде твърде осложнен. Вторият проблем са парите. Отбелязвам с задоволство, че е цялата група е на мнение, че членове 18 и 19 не могат да бъдат приемани, защото те ще ни изпразнят не само джобовете, а и главите. Ние не можем да заемаме средства от система, която вече се е доказала, която работи добре. Това е нещо, което Европейската комисия трябва да разбере. Същевременно може да се отиде и по-далеч от това, което предлагат докладчиците. Това е вярно. Ние сме отворени за предложения. Разбира се, Европейската комисия, както винаги изслушваме с внимание и търпение, както и голям интерес. Това, което се казва в доклада за резервите от проекти, няма абсолютно нищо общо с това, което е FC, което е стратегическия фонд за инвестиции. Не знам защо се тълкува така този текст. Членове 18 и 19 и също нямат нищо общо с Европейския механизъм за утвърждаване на инвестиционните проекти. Но това е Необходимо е да се разбере ясно. Не бива чрез тези разпоредби да се наказват именно държавите членки, които изпитват най-големите трудности. Трябва да се намери друго решение, което е по-балансирано. Съгласен съм с това, което каза Комисията за стабилността на ЕИБ, е, за надежността на механизма но аз не чух аргумент срещу нашите доводи. Не може просто да казвате най-доброто предложение е това на комисията. Ако просто се каже, че не трябва да има друго предложение, за да не стане твърде хаотична дискусията за бюджета, това не е аргумент, защото дискусията за бюджета винаги е хаотична. Необходимо е обаче да има предвидимост, да видим откъде ще дойдат още милиард, милиард и половина евро. Същевременно искам да ви кажа, че комисията и колегите трябва да разберат следното. Този гаранционен фонд няма да загуби нищо от своята репутация. Така или иначе той е фонд за гаранции, независимо дали ще го наричаме фонд, механизъм или нещо друго. И накрая нека ви напомня – че е, в бюджета има неразпределени средства и ние предлагаме те да бъдат използвани приоритетно. По-добре да се използват първо неразпределените средства. Знаем, че има 26 милиарда годишно, които трябва да се изплащат, но които се връщат обратно – които просто не се използват. Знаем обаче, че има и неразплатени задължения, нещо, което много ни тревожи. Има стотици милиони евро, които се връщат в държавите членки. Разбира се, това означава, разбира се, че ние трябва да внимаваме, ние не искаме да взимаме парите в крайна сметка от държавите членки. Не става дума за това. Защото това не би било сериозно. Необходимо е комисията да прояви сериозност в управлението на бюджета и да подходи коректно. След това вие казвате Механизма на ФСИ ще допринесе за транспорта и за научните изследвания. Той ще бъде по-полезен, отколкото финансовите инструменти. Но моите колеги ги призовавам да участват в триалога. Самите държави и членки не искат да чуят за финансовите инструменти ние се надяваме да имаме този лостови ефект и да се стигне до набирането на 315 милиарда, но аз бих казал на комисията, с оглед и на разговорите в съвета, че разбира се това е политически проект, проект на председателя на комисията – трябва да се работи по бюджета, да се привлекат неразпределените средства, да се види как могат да се използват и субсидиите, както и финансовите инструменти. Но аз препоръчвам на комисията да се върне на предишната си позиция, която беше ортодоксана от бюджетна гледна точка, морално защитима има неразпределени средства, разпределете ги, насочете ги към този механизъм. Така ще сме сигурни, че във фонда за гаранции има достатъчно средства. И ако има някакви проблеми, то ще са свързани с работата на комисията и съвета по годишния бюджет. Те няма да дойдат от наша страна. Нека напомня също така, че ние имаме интерес да излезем с обща позиция. Danke sehr. Und jetzt Ayala Sender. Благодаря. Сега Ayala Sender. Благодаря, господин председател. Първо исках да потвърдя това, което казва колегата Рике. Наистина е необходимо самия европейски бюджет да бъде достатъчно надежден и да разчитаме на тази гаранция, за да може и да приключим с неразплатените сметки, а не те да се прехвърлят от година на година. Но има няколко неща, които искам да поясня във връзка с казаното от колегите. Първо, проектите за местната власт. За това не стана дума в дебата по ЕФСИ, но искам да успокоя колегите, които не следват темата непрекъснато, че имаме член 5А. Проектите в рамките на плана Юнкер са проекти, които могат да бъдат най-различни. Например, малките трансгранични мрежи, могат да бъдат включени могат да бъдат включени и общностите на местно ниво. Е, с други думи, госпожа Дели не бива да се притеснява. 5А наистина отразява всички наши тревоги, свързани с трансграничните, регионалните въпроси. Всичко това в контекста на европейските ценности и принципи. Вие споменахте субсидиите. При механизма за свързване на Европа няма само субсидии, има и финансови инструменти. Проектните облигации съществуват и при МСЕ. Ние не създаваме нищо ново. По-скоро смятаме, е, че трябва да се търсят частни средства извън публичния бюджет. Има различни възможности за увеличаване на бюджета, както посочи и господин Рике. В крайна сметка можем да се върнем на бюджетен ред 1А. Но така или иначе за да няма объркване, е добре да включим и едно Б. Особено в този момент, защото аз казах, че принципно не искам да поставям пречки. Госпожа Меркел каза, че не бива да се използват общностните фондове, но ние пък не сме съгласни да се вземат пари примерно от селските стопани, които и без друго загубиха от санкциите на, срещу Русия. Десет милиона ни дадоха по механизма за свързване на Европа, което беше много щедро в кавички. И сега какво трябва отново да бръкнем? в касата. Не. Ние сме готови да подобряваме, да помагаме за това предложение, но има принципи, от които не можем да отстъпим при плана Юнкер. Едно Б, ако се приеме, трябва да се има предвид, че селските стопани са в много трудно положение. Някои от държавите, които са ви държави съседки, също няма откъде да вземат такива пари. За това е необходимо при бюджета да се имат предвид всички тези тревоги. Да не се посяга на механизма, да не се посяга на Хоризонт 2020. На господин Ангел искам да кажа следното. Е, вярно е, че ние не сме разговаряли с Фин, разговаряли сме с Комисията по транспорт. Но Ако ние следвахме обичайната ежегодна бюджетна процедура и проектните облигации, нещата ще да са другоя, че проектните облигации могат да бъдат и двустранни. Има и еднонационални проекти, за които те се емитират но нещата не винаги излизат добре като резултати. Следователно, ние не сме сигурни, че те винаги дават решението. Самата аз се питам. Дали трябва да имаме предвид неразплатените сметки, защото те уронват доверието в нас. Дали това е причината, заради която САЩ не няма доверие? Не, аз мисля, че който иска да инвестира, той ще инвестира. Освен това, трябва ни наистина гъвкавост, трябва ни надежден бюджет. А не, както сме правили години наред, от тук вземем нещо, от там нещо друго. Не, има план Юнкер. Той е план за инфраструктурите. Би трябвало да се увеличи механизма за свързани, свързване на Европа. Имаше проекти, имаше субсидии, имаше структурирано финансиране, публично и частно. Всичко беше съгласувано с съвета, индустрията, регионите. Не може да се унищожава този инструмент. Моля ви, обръщам се към комисията, обръщам се също така към тях с молбата да ни помогне да стигнем до необходимото съгласие, за да тръгне този план Юнкер и да даде тласък на инфраструктурата и растежа в Европа. Мисля, че комисията трябва да ни помогне. Разчитам и на господин Катайнен – трябва да ни помогнат, за да стигнем до съгласие с съвета. Иначе за сега само пет държави членки казват, че ще платят. Ето да вземем Испания. Ние нямаме нито една стотинка за харчене. Какви ще са стимулите, за да вложим пари? Може би трябва да се работи с комисаря Московиси но мисля, че трябва да се помогне на държавите членки малко да бъдат побутнати, за да бъдат по-активни. So, eine erste Prüfung von Änderungsanträgen findet Значи, на 26 март е, изменения е, с английски само. Това е, след това всички изменения ще бъдат преведени на 30 април, тогава втората е, проверка на всички предложения с пълен превод преди гласуване в пленарна. Срока за двете становища е 19 март за внасяне на изменения. 12 часа. А тази седмица всичко е, е много е, на кантар. Във всички случаи такъв един проект никога не съм преживявал. Такъв проект за такъв срок в 11 години в 11 е, години работа в парламента. 315 милиарда, 315 е, милиарда трябва да се намерят. Е, би трябвало да си позволим да допуснем седмица или месец повечко, за да вместо да прибързано да действаме. Но това са датите, които ви дадах е, със сигурност. Вод, also, die Abstimmung im Tran Значи гласуването в комисията по транспорт на 14 април в пленум е, втората седмица от юни. Gut. Dann kämen wir... И така, доклад е, за резултати от е, тристранните преговори. Е, това ще се, тази точка ще бъде разгледана в, при закрити врата. Всички, които не участват, моля да напуснат залата.